Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Ich suche die Plätze einzunehmen. Добър ден. Моля, заемете местата си. Клаус Хайна Лене се извинява за отсъствието си. Ще пристигне с малко закъснение, така че нека веднага да преминем към точка първа – от дневния ред. По дневния ред има няколко промени. Първо, точки 5, 6 и 7. Трите проекта становища. Ще се разгледат след точка 17 утре. По точка 10 има три инцидента, Т-301 от 2010 и Т-114 от 2012. По 16-та точка становището изготвено от госпожа Ниблер. Тази точка ще се разгледа утре, веднага след съобщенията на председателя. Давам думата на госпожа Викстрям. Благодаря. Чувате ли ме? Става дума за десета точка в дневния ред по гласуването за случаите Т-310 делата в съда. Нека да гласуваме утре. Това е което бих искала, ако е възможно. Äh, gibt es da irgendwelche Einwendungen? Има ли възражения? Ако не, приемам искането на госпожа Викстра. По точка 17 становището на госпожа Род Берен – за многогодишната финансова рамка. която трябваше да се разглежда след, 17, след 19-та точка. Извинете, точка 10 се отлага за утре, така, така ли? В такъв случай можете ли да кажете по кое време утре ще разгледаме? По времето за гласуване. Както и по отношение на гласуването, имаме нова традиция. Нека да ви припомня, уважаеми колеги, да си донесете картите за гласуване и да ви припомня, че утре след обед ще говорим за Европейското дружествено право в зала АСП 5Е. Това ще бъде изслушване по тази тема. След това представителя на Агенцията по основните права е тук сред нас днес след обед по покана на нашата комисия и е изготвил доклад за регистрираните партньорства. Благодаря много. Благодаря на докладчиците в комисията и по-конкретно госпожа Тайн за това, че се обърна към агенцията. Нека първо да ви дам малко информация за броя на държавите членки, в които се допуска брак за еднополови двойки. В становището се е записано, че това са пет страни. От 15 юни и Дания дава възможност за брак между еднополови партньори, така че е, вече държавите членки са 6. Сега, за какво става дума по-конкретно? женените двойки могат да е, изберат приложимото право по член 16 и 18 е, но е, когато има регистрирани партньорства, там възможност за избор на приложимо право няма. По-конкретно се оточнява член 15 и става дума само за закона за правото на държавата, в която е регистрирано партньорството. Тъй като тук има е, разлика в третирането, Европейски парламент се обърна към нашата агенция за становище. Въпросът е тук, нарушава ли се принципа на равнопоставеността по член 20 от Хартата за основните права, както и принципа за недискриминация по член 21 от Хартата. За да се отговори на тези въпроси, първата стъпка е да се уточни, че е, разликата в третирането между двата проекта акта е доста различна. Предложението дава възможност женените партньори да изберат приложимото право, по-конкретно да изберат да се прилага правото на страната, в която живеят, за да може да се от да хармонизира режима на правление на тяхната собственост с правото на държавата, в която живеят. Но ако има такъв правен режим за брачните двойки, защото не се предостави той и на регистрираните партньори? Това е въпросът. член 15 от предложението за имуществените права на регистрираните партньори са засегнати някои конкретни групи повече от други. Бракът е, има е, съответните задължения върху партньорите и се отразява значително на частния живот, докато регистрираните партньорства имат по-гъвкави правила. Така че предложеното различно третиране поставя в по-неблагодетелствено положение е, хора, които въпреки, че искат да бъде официално признато тяхното партньорство, е, все още настояват животът им да се третира с е, възможно най-голямо е, зачитане на личната неприкосновеност. Регистрираните партньорства в много държави членки са единствената възможност за еднополовите двойки, които искат да, да формализират своите, своите отношения примерите показват, че предложеното различно третиране действително може да доведе до дискриминация срещу лица, принадлежащи към дадени групи. Трябва да се каже дали обаче разлика а, има достатъчно основание за това различно третиране. В този контекст да видим а, какво решава Страсбургския съд. Е, той подчертава, че има е, голямо подобие между е, брака и регистрираните партньорства и поради това именно европейският законодател трябва да даде достатъчно основание там, където има различно третиране. Това отъжнява още повече задачите на законодателите. От една страна и се твърди, че има различни е, правови системи в различните държави членки. От втора страна се казва, че имущественоправните последици трябва да са в хармония с правото на държавата, в която е регистрирано партньорството и е, на трето място се казва, че в не всички държави членки съществуват регистрирани партньорства. Ще се занимая с тези три точки една по една. registered partnerships differ widely as to their guiding principles. This seems Като цяло, в Европейския съюз възприятията за брака са е, е, много подобни, тези за регистрираните партньорства са много различни. И за това изглежда, че има някои основания за различно третиране. Също времено обаче проекто а, акта за имуществените последици се отразява само на веществените права. В различните държави членки има различни правила. При някои има принцип за общност на собствеността, при други има разделение на собствеността и, и по отношение на брака. Подобни аргументи могат да се прилагат и за регистрираните партньори. Може да се твърди, че точно разликите между държавите членки създават необходимост да се създаде координиращ правен инструмент и да се даде още по-голямо значение на избора на приложимото право. Вторият аргумент твърди, че е, в държавите членки законите за регистрираните партньорства не предоставят на партньорите възможността да изберат право различно от правото на държавата на регистрация. В тази връзка тук трябва да се припомни, че законодателят тук е в различна позиция от тези в държавите членки. Законодателството в Европейския съюз е свързано с е, европейската интеграция, насърчаването на свободното движение на хора и гарантирането на основните права на гражданите на Европейския съюз. Има достатъчно доказателства, за да се опровергае предположението, че държавите членки имат основания да изключат прилагането на право различно от това на държавата на регистрация. Различни са ситуациите в Австрия, Холандия и Швеция. Там, например, регистрираните партньори имат право да избират. Именно за това предложеното решение не изглежда достатъчно основателно във връзка с основния аргумент. Третият аргумент твърди, че във всички държави членки има права за брака, а, а, има законодателство за брака, но това не въжи и за регистрираните партньорства. Това е вярно, и това означава, че избор на приложимо право просто ще бъде ограничен до унеси държави членки, където има такива, е, такъв институт. Това обаче не означава, че изборът трябва да бъде ограничен или да не се допуска. И в тази връзка няма достатъчно основание да се третират различно регистрираните партньори и да не им се дава възможност да изберат за приложимо правото на, дре... на друга страна. Затова е, е необходимо да се предоставят основания, които не могат да бъдат обосновани в направеното предложение в сегашния му вид. Трябва да се спаза принципа за равнопоставеността от член 20 на хартата. Може да се заключи и, а, че забраната за дискриминация по член 21 от хартата може да доведе до необлагодетелстване на хора, които са женени, са, а, за разлика от, от двойки, които избират а, регистрираното партньорство. В много държави членки Института на регистрираното партньорство е единствената възможност, която се предоставя на еднополови двойки и различното третиране може да доведе до дискриминация въз основа на сексуална ориентация. Благодаря за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Благодаря. Госпожа Тайнс, като докладчик, заповядайте. На първо място, нека да благодаря на господин Диринг и неговите колеги за това подробно изчерпателно становище. С него се подчертава това, което и ние смятаме тук, че има дискриминация, има неравнопоставеност при този режим. И всъщност не беше лесно да установим това на пръв поглед. В самото становище, нека да кажа, вие всъщност не казвате дали трябва да се предвиди конкретен акт. Комисията се занимава с този въпрос, но ние сега няма да го решаваме. Що се отнася до отделните държави членки и регистрирането на партньорствата, Оказва се, че има различни режими в отделните държави членки. Минали уикенд бях на фестивала в Берлин. Времето беше лошо, но все пак дойдоха 3000 човека. И тази цифра сама по себе си показва, че много хора се вълнуват от подобни въпроси. От собствената си юридическа практика знам, че хората, които се занимават с тези въпроси, много добре съзнават правата си. Те са добре информирани, много по-добре от обикновения граждани и усещат непрекъснатата дискриминация. Тези хора са добре информирани за своите права. И не виждат защо трябва да се ограничава правото на свобода на приложимия закон. Ще впиша съответните изменения в предложението за регламент. Знам, че и други комисии имат готовност да излязат със свои предложения за допускане на такъв избор на приложимото право. Ако трябва да обвързваме нещата с това дали в съответната държава членка се регистрират партньорства, това няма да реши проблемите. Има двойки, които се регистрират в три и повече държави членки. Но държавите членки не поставят въпроса дали партньорството вече е регистрирано в друга държава. Оказва се, че проблемът е от международен характер. Той се отнася до хора, които пътуват, придвижват се от една в друга държава членка, установяват партньорство в определена държава членка и правят този избор именно поради въпроси свързани с правата на човека регистрират партньорството си а, там, където режимът е по-благоприятен. Надявам се, че по време на кипърското а, председателство ще а, ускорим работата по този документ. Председателя, благодаря. Господин Сперони. Благодаря, госпожо председател. Аз е, също бих искал да благодаря на колегите, които са изготвили това становище. За момента то е само становище, не е определение на съда. Това е становище на агенцията и ние сме длъжни да се съобразим с него. Приемам намерението на докладчика да работи допълнително по доклада. Знаем, че становището не е задължително, но чрез нашите изменения ние ще изразим а, своето мнение, което ще е по-различно. Дано не звучи провокиращо, но бих искал да задам а, въпрос към хората, работили по това становище. Нека да попитам дали сте се занимали с конкретни казуси, когато говорите за дискриминация на основание и сексуална ориентация, тъй като тук копираме до един важен принцип, когато говорим за брак или регистрирано партньорство. Неизменно се стига до а, двойка от а, хора, които са в брак или в партньорство. Възможно е по причини свързани с пола или рели... религиозна ориентация да се появят трима. Дали ограничаването на броя от лица до двама може да се сметне като дискриминация? Председателя, в крайна сметка това е провокиращ въпрос. Имаме представител на комисията сред нас днес. Може би вие бихте искали да добавите нещо тук. Комисията. Благодаря, госпожо председател. Изказваме благодарност на Агенцията по основните права за това становище. Знаем, че все още не е дадена обосновка за основанията, поради които комисията е избрала да приложи един привързващ фактор за приложимия закон, а именно правото на държавата, където е регистрирано партньорството. Ето защо позволете сега да представя нашата обосновка и да обясня защо комисията постъпва така. На първо място припомняме какви са целите на нашето предложение. Това е предложение за взаимно признаване на съдебни решения, които се отнасят до последиците за собствеността при регистрирани партньорства. Нашата цел е да дадем свободно движение на съдебните решения, които са произнесени при съдебни спорове по имуществото. Ние не се занимаваме с регистрацията на партньорствата, не се занимаваме и с признаването на партньорства в други държави. Говорим само за взаимно признаване на съдебни решения. Това са последните мерки от програмата за взаимно признаване на комисията от 2000 година. Това е в сферата на международното частно право. Съвсем наскоро приключихме работата си по наследственото право и съответния акт и тук благодарим на парламента за неговата работа в тази област. Тук все още ни липсват нормите по МЧП за последиците за собствеността. За да могат държавите членки да признават едно съдебно решение, което идва от друга държава, обикновено трябва да има съгласие за това, кой закон ще се прилага към това решение. Разглеждайки така нещата, този контекст, където търсим признаване, стигаме до една по-различна ситуация при партньорствата. За да стигнем до такова а, признаване, трябва да се съгласим по приложимия закон. Сега, относно дискриминацията, както от агенцията казаха, режимът е по-различен без основание. Ние смятаме, че има такова различие, защото по принцип имаме приложимия закон, оказан само в половината от държавите членки, където има признати партньорства. В останалите няма. Значи трудно ще стигнем до съгласие за една единствена норма. На второ място, Обичайно при актовете от сферата на МЧП имаме един привързващ фактор в държавата членка. По това ни трябва е, единодушие. И затова преценихме, че ще е много трудно да изберем един единствен привързващ фактор, ако предложим такъв. С това отчитаме по принцип и нормите за приложимия закон, които са всеобщи. В становището на Агенцията за основните права се прави преглед на ситуацията в държавите членки. Нашите норми обаче обхващат всички държави и в тази рамка продължаваме да смятаме, че съдебните решения, които засягат собствеността на партньорствата, водят до една по-специална ситуация в общия контекст. И това е едно от нашите основания да смятаме, че тук е основано да изберем един привързващ фактор за регистрираните партньорства и споровете по собствеността и пак да дадем избор за избор на закона при брака защото на глобално равнище това би било възможно при брачните партньори, но тук при партньорите не. Ще прочетем внимателно становището. В него се говори за ограничен избор на приложимото право. Ограничението следва да се вижда в по-глобален аспект. Във всеки случай, По-настоящем, така както ние разглеждаме нещата, смятаме, че имаме основание и сме готови да ги запишем черно на бяло, ако това е необходимо, за да гарантираме свободното движение на съдебните решения, които засягат имуществото на регистрирани партньори. Благодаря. Благодаря много за това много ясно изложение. Пак давам думата на господин Диринг, защото съм сигурна, че, ще, че той има няколко, въпро... няколко коментара и отговор. Що се отнася до въпроса на господин Сперони, да, той е провокативен. Агенцията не, не се е занимавала с този въпрос, нито пък е било искано нейното становище. Що се отнася до изяс... поясненията на комисията, искам да кажа, че ние сме анализирали нейната обосновка, така че тя трябва да ни предостави допълнителни доводи към онези, които сега са предложени. Това, което предлага комисията, като че ли е свързано с довода, че има държави членки, които не са признали регистрираните партньорства като правен инструмент и следователно възникват някои ограничения. Много е важно да поясним, че държавите членки които не признават регистрираните партньорства, няма да бъдат принудени да ги е, признаят е, заради този инструмент. Е, този закон се отнася само до тези държави членки, които са признали тази институция. Може би в последствие, ако бъде предоставена нова обосновка, ще е, с готовност ще я преразгледаме. Председателката, благодаря. Ако няма допълнителни въпроси, ще дам пак въпроса на госпожа Тайн. Мога само да потвърдя, че нашата комисия никога не е имала намерение по отношение на държавите членки, които нямат регистрирано партньорство, да бъдат принудени да го признаят. Според мен този проблем възникна и при регламента за разделяне и разводи. Има възможности да се заобиколи проблемът. И когато става дума за избор на приложимото право, ние няма да принудим държавите членки да приемат нещо, което противоречи на техните принципи, да го приемат през задната врата. Ние просто разработваме регламент, който ще влезе в сила след няколко години, в средата на 2015 година. Не знаем кога ще влезе в сила регламентът за имуществените права, но се опитваме да преодолеем съществуващите празноти. Опитваме се да постигнем пълна равнопоставеност с двойките, с брачните двойки. Ще преговаряме със съвета и някои държави членки може би ще приемат законодателство, което ще отбележи още една крачка напред в някои държави членки. Определено се прави прогрес. прогрес. Ние трябва да бъдем амбициозни, трябва да вървим напред, а не назад. Не знаем докъде ще стигнат е, нещата, но в момента се увеличава броя на държавите членки, които са приели регистрираното партньорство. Създали са правна равопоставеност за еднополови двойки. Европейският парламент всъщност участва в рамките на процедурата за консултация. Благодаря, госпожо Тайн. В Европа правим напредък стъпка по стъпка. Благодаря на Европейската комисия и на представители на Агенция по основни права. Преминаваме към четвърта точка, 28-я годишен доклад за изпълнението на законодателството на Европейския съюз. Това е доклада на госпожа Лихтенберг. Благодаря много, госпожо председател. Не съм внесла все още проект, ще го направя след няколко седмици. Материалът е огромен. Искам на този етап да представя само няколко основни въпроса и ми се ще да чуя мнението на колегите за да започнем работа от самото начало и докладът ни да се характеризира с последователност. Хубаво е да е, постигнем широко мнозинство в целия парламент, не само в нашата комисия. Е, сигурна съм, че всички сте запознати с е, въпроса. Ако следите този въпрос, Комисията е пазител на договорите и целта е да се направи оценка на начина по който тя изпълнява тази си роля и какви предложения могат да бъдат направени, за да станат нещата по-добри. Целта е дебата да се води регулярно. В Комисията по правни въпроси се откроява един въпрос, а именно как държавите членки са изпълнили европейското законодателство. Темата е много важна за нашата комисия. Представени, разработени са таблици. Европейската комисия казва, че не би искала да има текст, който да не отчита таблиците за съответствието. Има обаче и други мнения, които смятат, че трябва да се водят преговори в рамките на тристранни срещи. В крайна сметка, целта е да се види как са минали нещата и кое да се преразгледа. Комисията, що се отнася до таблиците за съответствието, ни е предоставила подкрепа според комисията и според нас е хубаво да се прави обзор на качеството на изпълнението на законите. Разбира се, е необходимо подходът да бъде последователен. Това няма да се получи, ако няма съгласуваност в действията. Според мен има един централен въпрос, на който смятам, че трябва да бъде поставен акцент. Става дума за европейската пилотна процедура, при която ще се въведе фаза по време на която може да се внесе оплакване и след това то да се разгледа на всички нива. В противен случай комисията би работила само с държавата членка и отделният гражданин би останал извън полезрението. Новото съобщение, издадено от комисията през април тази година, казва нещо много интересно. А именно, а, пилотната процедура не се споменава изрично. Ние започнахме да възразяваме преди три години и казваме, че е много важно всичко да бъде напълно прозрачно, информационните канали да останат отворени за онези, които внасят, които правят оплаквания. Оставам с впечатлението, че това искане се заобикаля гражданинът, който се оплаква, всъщност ни дава много ясен сигнал, че нещо не е както трябва. Гражданите имат право да бъдат информирани и то на време. Хората пишат писма не защото това им е хобито, всички сигнали, оплаквания трябва да се третират много сериозно и гражданите трябва да получават ясни отговори. Преди време, когато говорихме за административното право и казахме, че в област, в която е необходимо да се решават дела и случаи между гражданите и комисията, е необходимо гражданите да бъдат държани в течение. Много е важно гражданите да разберат, че Европейският съюз съществува заради гражданите си и работи от тяхно име, а не работи в някакъв вакуум. Всъщност, като че ли се връщаме към предишни методи на работа и съзирам едни отрицателни тенденции. Ето защо е необходимо нещата да се променят. Оплакванията ще се събират централизирано от главния секретар – без да участва съответната генерална дирекция на този етап. Знам, че някои хора знаят повече от мен и че са по-умни от мен, но не мога да си представя, че има хора, които знаят всичко. Не смятам, че този метод е много удачен и смятам, участието на генералните дирекции никак не е лошо. Дискусията с тези генерални дирекции означава, че разговор се води с експерти. И генералният секретариат е е, не може да бъде прекият събеседник и не може да се заобикаля съответната генерална дирекция. Трябва да се уточни от кога започва да тече едногодишния период. Дали е в момента, в който се регистрира случая, не смятам, че това би било в услуга на гражданите. Ако комисията каже, въпросът е много сложен, По този начин този, който подава оплакването, всъщност трябва сам да се ориентира защо нищо не, се, не е било предприето. Опитах се да направя сравнение между старата и новата процедура, за да видя дали е направена крачка напред в посока улеснение на гражданите. Като общо правило, комисията като колегиум би трябвало да, да бъде събеседникът, но това вече не е ясно дали главният секретар ще бъде събеседникът от самото начало дали няма да се получи, че в интерес на административното упростяване е, всъщност да затормозим нещата. Да не стане така, че крайният резултат е, да е по-лош е, от ситуацията, която сме започнали да променяме подаващите сигнали трябва да получат цялата информация, без да им се налага сами да я търсят. А, сега по отношение на участието на омбудсмана. Не знам дали това е недоразумение или пък е съзнателно решение. Защото се предполага, че омбудсманът ще се включи в процедурата, ако гражданинът се оплаче от лошо управление. Комисията ли е тази, която ще трябва да дефинира лошото управление и да се произнесе дали а, действително управлението е било слабо? Омбудсманът беше включен, за да може да излезе с независимо становище. не можеш едновременно да излизаш със становище а, и да защитаваш дадена позиция. По този начин не се създава положително мнение. Това са някои от основните въпроси, които ще залегнат в доклада ми. Благодаря ви за вниманието ще се радвам комисията да взема отношение по някои от въпросите, които повдигнах и очаквам да чуя коментарите на всички вас. Ясно е, че не знаем как в крайна сметка ще се оформят нещата. Ние трябва да се погрижим в администрацията да има достатъчно а, възпиращи и коригиращи механизми. Председателката, благодаря. Приветствам с добре дошла представи... Приветствам с добре дошъл представителя на комисията може би ще бъде добре да вземете думата и да разгледате някои от въпросите, свързани, например, с затрудненията за гражданите. Всъщност докладчикът ни представи доста дълъг списък от въпроси. Благодаря много. Казвам се Калфан Кентнис. Е, благодаря, че ми давате думата. Ние се подготвихме за, да, за обсъждането с вас на доклада за 2010 година. Сега се иска от нас да коментираме по друга тема, която е свързана с тази, но все пак са е, необходими някои разяснения. Действително, ние е, сме преразгледали становището от 2002 година е, е, съобщението 2002 година за отношенията между комисията и жалбоподателите. Имаше някои езикови въпроси, които трябваше да се решат. Имаше и други въпроси. Но основният е, въпрос е свързан с това, че основното тук е, че съобщението от 2002 година е потвърдено от новия текст. Госпожа Лихтенбергер обърна внимание на няколко елемента, които малко ме зачудиха. Дали да карам по списъка или е, както вие ги изложихте. Това, което казахте за решението на генералния секретар, не е вярно. Все още нещата стоят така. Съответната генерална дирекция предлага решението, което да се вземе и то се е, потвърждава или от правната служба, или от съвета. А, от а, е, колегиума. Въпросът е, а, е, че трябва да се вземе решение дали да се закрие случай или да се стартира процедура за нарушение и това решение трябва да бъде взето от съответната дирекция, е, съответната генерална дирекция, тъй като това отговаря на кодекса за административна етика. При всички положения жалбоподателят е, е информиран за всички решения на комисията и ако вземе ако комисията вземе решение да закрие случая, тя е длъжна да информира жалбоподателя поне месец по-рано. Що се отнася до омбудсмана, и тук съм малко изненадан, защото на практика не се е, засягат по никакъв начин дефинициите свързани с администрацията. Може би е добре да разгледаме текста по-подробно, преди да дадем пълен коментар. По отношение на корелационните таблици, много се радваме, че най-накрая постигнахме съгласие между Комисията Съвет Европейския парламент, за да излезем от ситуацията на блокаж. И така взехме решение заедно с всички останали институции да се работи случай по случай. Не това е най-добрият вариант според нас, но а, за нас това е добър компромис. Благодарим на парламента за подкрепата. Имаме вече уточнен работен метод. Необходими са корелационните таблици. Така много по-лесно и комисията, парламента и самите граждани могат да видят как точно се прилагат директивите на Европейския съюз от страна на комисията. Това са първоначалните ми коментари. Благодаря, госпожа Викстрам. Благодаря. Нека да изрази подкрепата си за казаното от госпожа Лихтенбергер. Много важно е да се разяснят отношенията между комисията и жалбоподателя и да се подчертая значението на въпроса зададен от госпожа Лихтенбергер. Жалкоподателите трябва да получат отговор възможно най-бързо. Невероятно е това, че съвсем ясни и прости жалби все още не са получили отговор. Трябва да се действа много по-бързо, така че имате нашата подкрепа, госпожо Лихтенбергер. Мистер Сиевка господин Цвевка. Благодаря. Това е много важен въпрос. Въпрос, към, много често, към който много често се връщаме в нашата комисия. Фактът, че докладът излиза годишно е много важен, защото така се връщаме е, на същата тема от гледна точка от, е, и разглеждаме от различни гледни точки. Но, да се, но не можем да разглеждаме нещата само въз основа на периода година. Трябва да се гледа по-хоризонтално. И мисля, че комисията е някъде по средата е, и държавите членки също. Истината е, че ако приложението на директивата се забави в дадена държава членка, това много често е поради вътрешни въпроси, които не винаги отразяват най-добрите интереси на гражданите. За съжаление обаче комисията, въпреки всички инструменти, с които разполага, не е успяла да направи така, че инструментите да се прилагат навременно. А тук имаме необходимото време, защото когато вземаме законодателни решения, винаги работим достатъчно внимателно, отделяме достатъчно време за това, така че можем да направим така, че приеманите текстове да са приложими. Също времено обаче виждам, че комисията хем иска да уточни къде са административните пречки, хем от друга страна казва, че процедурата за подаване на жалби е твърде сложна. Не мога да разбера какво става. Или трябва да решим да опростим процедурата, или просто трябва да спрем да говорим за опростяване без е, да го прилагаме на практика. За първи път е, може да се прилага процедурата с жълта карта да, е, и може да се участва в законодателни процеси на ниво национални парламенти, оточнява е, се графика, който е, трябва да се спазва от Европейската комисия, както и евентуалната възможност за участие на Европейския парламент, ако се вземе решение за упростяване. Така че разполагаме с всичко, и не можем да приемем някакви обяснения за това кой греши. Всъщност, ние сме. Ако някой е виновен, това сме ние. Трябва да се подхожда по-хоризонтално и да се предложат някои решения, които да са много по-ефективни. Благодаря много, госпожа Лихтенбергер, за заключителни думи. Благодаря много. Благодаря на колегите, които се занимават с този въпрос. Темата изглежда доста суха, но тя е много важна. Става дума за отношенията ни с европейските граждани, когато те се опитат да установят контакт с европейските институции. Благодаря на комисията за отговора на моите въпроси. Много важно е обаче съобщенията да са ясни и разбираеми. А ако аз не мога да разбера е, тези съобщения, как е, биха могли обикновените граждани, които не се занимават всеки Божи ден с европейски въпроси, да ги разберат. За това трябва да имаме е, яснота в формулировката. Процесите, процедурите трябва да са напълно ясни и трябва да се спазват. Оттам нататък, що се отнася до информацията. Информацията е ценна сама по себе си. Тя е важна и за жалбоподателите, и за гражданите, които представляваме. На няколко пъти бе казано, че степента на формализиране на процедурата, подаването на жалбата, отговор на жалбата и цялата преписка е много важна. Хората трябва да знаят какви са правата им, и трябва да знаят какво да очакват, ако са подали жалба, каква е процедурата, която би трябвало да се следва. Ще ви представя тази информация и в писмен вид, ще представя и на колегите си, за да може наистина да има яснота и за сроковете, и за правата и задълженията – и за предложенията на парламента за подобрение тук. Благодаря много. Виждате, че си изменихме, че сме си сменили местата. Благодаря на Евлин Регнер за това, че ме замести. Приключваме работата по тази точка и преминаваме към точка 8. Става дума за директивата за прозрачност Арлин Маккарти, както и девета точка, моят доклад. Е, нека да ги обсъдим заедно, тъй като са свързани. Госпожа Макарти, заповядайте първо вие. Имахме неформален триалог с дъчаните. Е добре да се е, каже на комисията как протече той. Благодаря. Мисля, че бих предпочела да направя следното. Да говоря като докладчик по моя доклад и после да добавя, ако е необходимо, нещо последствие може да се върна на конкретни въпроси от вашия доклад. Защото по него вие ще представите и мнението на групата. По моя доклад ще говоря и за компромиси. На първо място, нека да благодаря на колегите за това, че отделиха време да се запознаят с този доклад в подробности и да внесат изменения. Смятам, че с много от измененията се подобрява текста и с готовност ще отразя тези изменения. Позволете сега да започна с някои от по-техническите въпроси. Има няколко изменения по вечния въпрос за хармонизирането. Доколко строги трябва да са изискванията за оповестяване на данни, тук комисията ясно казва, че, комисията, че държавите членки не могат да изискват повече от това дружествата да оповестяват своите годишни отчети. Съответно, държавите членки трябва да установят свои прагове за хармонизиране. Тук е интересно да чуя и мнението на колегите. Не съм внесла изменения, защото исках първо да чуя какво смятат останалите депутати. Но не съм особено доволна от това, че се поставя условие, че не може да се прекрачи този праг. А, нека не забравяме, че в момента живеем в време на криза и смятам, че трябва да предвидим такива обстоятелства, при които трябва да гарантираме финансовата стабилност и да допуснем тази възможност държавите членки да отидат и отвъд съответния прак. И вие, госпожо председател, поставихте въпроса, свързани с поглъщанията на фирми при които се появява същото безпокойство. Проведохме разговори с съвета и в техния компромис не се засягат тези проблеми, а всъщност трябва да имаме тази възможност да прекрачим този прак и да предявим по-строги изисквания но то ще представлява допълнително време, защото иначе знаем, с този акт целим да облегчим малките и средни предприятия. Появява се проблеми за инвеститорите. Съответно, съветът поставя тези а, условия, които бихме могли да приемем. Остава проблема и за поглъщанията. Съветът предлага някои решения. Тук мисля, че ни остава да потърсим компромис и съответно да заложим някои от измененията на колегите, с което да отразим общата си позиция, като се доближим до компромис с съвета. Разбира се, има някои по-трудни за решаване въпроси и тук се обръщам към председателя. Има много заличаване на ролята на ЕСМА в тези въпроси. Честно казано, това много се различава от подхода, който е предприят от Комисията по економическите въпроси. А ние като законодател все пак трябва да съзнаваме добре нашата роля и равнището, на което действаме тук в тази комисия следва да определим окончателните насоки за работа в тази област. Мисля, че можем да приемем мнението на конкретни експертни групи и затова аз не одобрявам изключването на ЕСМА тук при тези норми, затова съм леко обезпокоена, защото има отделни проучвания, които посочват, че тази роля остава значима. Крайна сметка и тук ще трябва да се стремим към компромис. Другият въпрос, който се очертава, е, внасянето на измененията чрез господин Клинт и Комисията по економическите въпроси, но това е желанието да минем към задължително отчитане по електронен път. Още веднъж ще кажа, не съм напълно убедена, че имаме достатъчно основание да предавим подобно изискване. Ето защо казвам, че съм готова да търся компромис, но разбирам, че в економическата комисия, мисля, утре ще гласуват и те ще търсят компромис в тези области. Но мисля си, че трябва отново да помислят по въпроса за задължителното електронно отчитане – по мое мнение, то е доброволно в САЩ, където се предявяват такива изисквания на доброволни начала. Трябва да видим как работи един такъв механизъм и едва тогава да го направим задължителен, т.е. да предвидим една а, изпитателна фаза преди да окажем, че XBRL ще бъде задължителният формат на отчитане. Затова предлагам економическата комисия да обмисли внимателно и този въпрос, тъй като а, следва да го хармонизираме. Колеги, позволете да ви напомня и още нещо. В моя доклад няма подробности относно доклада за прозрачността. Казва се, че това следва да се отчита за всяка страна по-отделно. В работната група на съвета имат своя методология и са решили да а, решат въпроса, като се придържат към международните счетоводни стандарти и да ги заимстват буквално в директивата за прозрачността. Тук обаче ще кажа, че аз смятах и това мнение се поддържа от колегите внесли изменения, а именно, че ние трябва да придадем повече конкретика на този въпрос и съответно добре да обмислим как се съгласуват двете директиви, тази за прозрачността и унази за счетоводното отчитане. Мисля, че това трябва изцяло да го изключим. Първоначално то бе заложено като отчитане за всяка държава по-отделно. Счетоводните правила са нещо отделно, което се спазва в съответните държави членки. В обобщение ще кажа, че тук нещата се разглеждат в светлината на доклада на господин Лейнес. Има изменения, които разширяват приложното поле за държавите членки. Опитваме се да заложим и конкретни принципи за това как ще се оповестяват съответните плащания – има доста колеги, които желаят да се разшири полето. Други желаят да се ограничи. Господин Хафнер, докладчика в сянка, е решил да се запазят конкретни принципи за прозрачността. Има някои изключения, които се залагат, но пак относно принципа ще кажа, може да има изключение, само ако смятаме, че те са несъществени по отношение на, на главния принцип. Повтарям, остава ни още много работа, като не забравяме, че трябва да съгласуваме двата доклада. Не знам дали колегите знаят, но все пак съветът е стигнал до окончателен текст в тази област. Текстът вече е подписан от съвета. Вероятно някои от вас знаят и това. Текстът е компромис, изработен и предложен от правителството на Великобритания чрез допитване до финансовия сектор. Преобладаващото мнение се потвърди и в изслушването тук в нашата комисия. Това е предложението Рио Тинто. То се поддържа от Shell и други големи фирми, а именно да се докладва чрез правителството на ниво държава, без да се обвързват е, отчетите с конкретни проекти. Съветът е предпочел да избере този вариант. Ще трябва да е, разгледаме и двете, както в моят доклад, така и в е, другия. Всъщност това не бе предложено в варианта на комисията. Комисията бе казала да се докладва на ниво проект. От различни колеги чуваме различни мнения. Като цяло се очертава мисленето, че все пак плащанията трябва да се обвържат с конкретните проекти. И доколкото знаем, това не е много далеч от сегашната позиция на съвета. Това следва да се отрази и в преговорите. Има още един въпрос, свързан с моя доклад именно уведомяването за акционерното участие. Тук са внесени много изменения. Съветът стига до компромис по отношение на позициите на държавите членки. Оказа се, че въпросът е много деликатен, защото има различия между държавите членки, които са от технически характер. Още веднъж, както и комисията трябва, казва, ние трябва да решим този въпрос. Но нашия председател казва, че законодателят трябва да окаже методите за калкулация, макар че не сме го направили в докладите. Казваме, законодателят следва да го направи, но не знаем как точно. Може би трябва да се допитаме до конкретни експерти за съвет. Със задоволство отбелязвам някои изменения, които са внесени от колеги. Имаме и някои въпроси, свързани с санкциите. Това е доста трудна материя, както знаете. Често пъти казваме, че това се регламентира от държавите членки, как ще се прилагат, като очакваме да действат като възпиращи мерки тъй като очакваме, че националният регулатор добре разбира как да приложи санкциите спрямо фирми, които са нарушили правилата. Аз реших да променя прага на комисията. Комисията оказва праг от 5 милиона и го ограничава до 10% от оборота, на, когато се отнася за фирми и 5 милиона за физически лица. Уважаеми колеги, на мен не ми допадат тези фиксирани прагове. В някои случаи могат да се окажат произволни, в други случаи държавите членки могат да желаят да отидат и по-далеч или пък да решат, че за конкретно нарушение не се прилага тази санкция. Доколкото разбирам, подобен е подходът и в областта на конкретното право от страна на комисията. Ако видим какво предлага съвета, Съвета предлага да го ограничим до 2% от оборота и максимална глоба от 1 милион. Виждате колко голяма е разликата от 5 до 1 милион. крайна сметка това няма да е много за големите мултинационални компании. Санкциите може да възлези на а, два пъти а, печалбата, която е добита от нарушението. Тук държавите членки искат да имат по-широко поле за маневриране. Не ми допада особено идеята да оказваме такъв фиксиран прак. Но като цяло това вариране от 5 до 1 милиона се оказва а, твърде широко а, поле Според мен е особено важно да се публикуват е, санкциите. В областта на финансовите услуги и злопотребата на пазарите знаем как е, действат тези механизми. Те са много добро възпиращо средство. Не е нужно да оказваме името на нарушителя, но е добре да се публикува казуса на нарушението и да се публикуват санкциите. Господин Лейне е заличил идентичността на отговорното лице и го е преместил в член 28б. Въпросът тук е, искаме ли да се публикуват и личните данни на лицето? В предложението на съвета се казва, че трябва да се направи публично изявление относно нарушението пак от нас зависи, трябва да решим дали да се публикуват и лични данни на съответното лице. По другите въпроси няма изменение, именно клаузата за преразглеждане. Мисля, че това е разумно да си дадем срок от две години от транспониране на директивата. Това можем да го разгледаме и в контекста на директивата за щетоводните стандарти и да видим как ще се реши въпроса за отчитането за всяка държава по-отделно. Ще спра до тук и очаквам вашите коментари. Господин Лене, очаквам да потърси компромиси в тези въпроси. Благодаря. Благодаря. Сега няколко думи за моя доклад е, и неформалната тристранна среща с датското председателство. А, чухме, бяха внесени 136 изменения. По отношение на отчетността бяха внесени много изменения, чиято цел е прагът за малки фирми да бъде възстановен – Целта на комисията, която иска да намали административната тежест, няма да може да е изпълнена по този начин. Аз мисля, че трябва да разгледаме подробностите и да видим какъв трябва да бъде обхвата. Има редица предложения, свързани с спецификата в различни страни, например в Обединеното кралство – Съветът казва, че има възражения. Има цяла поредица от специализирани предложения. Не смятам, че те ще бъдат непреодолими. Когато стигнем до детайлите, ще успеем да постигнем мнозинство. Истинските проблеми възникват с отчетността за отделните страни. И там изменението обхващат много широка гама от идеи. За всички а, сектори, които ще бъдат а, аудитирани, за това, което ще трябва да се публикува, обем на производството, оборот и така нататък – праговете могат да се окажат по-низки, т.е. отчетността да, за, да е задължителна от определен прак нататък. Въз... Виждаме, че и в съвета се очертава компромис, който се основава на предложение на Обединеното кралство отчетността по отделни страни едва ли е, ще има същата участ. Миналата седмица, по време на неформалната среща с датското председателство, обсъдихме и този въпрос. Оказа се, че за споразумението на първо четене едва ли ще бъде възможно. Трябва да видим какви компромисни изменения можем да приемем до юли. И тук не е сигурно, че ще бъдат приети. В крайна сметка обаче се оказва, че ще гласуваме в комисията през септември, когато отидем в пленарната зала ще трябва да видим дали е разумно да се стремим към споразумение на първо четене след дебата или пък да не се опитаме да обсъдим въпроса с съвета и да се опитаме да излезем с обща позиция на второ четене. И това е основният резултат от дискусиите с датското председателство. Разбираме от докладчика и докладчите в сянка, че това би бил най-добрия подход. В НП са, от НП са внесени само 45 изменения, само 20 от тях са свързани с прозрачността в отделните страни, така че общата им идея е насочена към отчетността. Мисля, че ние постигнахме, законодат... ние постигнахме е, споразумение е, за съгласуваност. Въпросът за делегираните актове е въпрос, е, по който имаме доста повече по-ограничено становище в сравнение с комисията. Що се отнася до праговете, аз не съм непреклонен. Що се отнася до отчетите за отделните страни, позицията ни е горе-долу същата. Това е отправната позиция. Мисля, че основната е, тема става ясна от е, измененията. Мисля, че трябва да се опитаме да постигнем нещо с докладите. Госпожа Тайн е първият, е, който поиска да се изкаже. Госпожа Тайн. Поисках думата, защото някои от повдигнатите въпроси са отправени към мен. По отношение на Excel, много хора дори не знаят за какво е това. То трябва да се приложи само към големите предприятия в Съединените щати има изисквания за фирми, които работят не само в САЩ, но извън страната, да приложат а, а, това изискване и да има електронна отчетност. Надявам се зелените да дадат своята подкрепа. В резултат на това ще бъдат отсечени по-малко дървета. Преди няколко години бях на една конференция и установих, че на много места възниква проблем. В Австрия, например, отчети от по няколко стотин страници трябва да бъдат изпращани на различни органи. Очевидно става дума за тонове хартия, които се изпращат на различни адреси. Възможно е, могат да, може да се намали броят на въпросите, по които да се а, дават отчети. Австрийците излязаха с идеята за, центра, за един център, а, на който да се изпраща информацията и оттам съответните органи да извличат информацията. С други думи, се пише едно кратко обобщение от няколко страници, в което се обхваща цялата представена информация. В крайна сметка, различните надзорни органи и всички останали органи ще могат да извлекат информацията. Тя ще може да се съхранява в електронен вид. Ние сме за подобен подход. Мисля, че това би било много полезно в смисъл, че ще спестим необходимостта да разпечатваме стотици страници. Трябва да сме в крак с времето и ако може информацията да бъде предоставена само в електронен вид, защо не? Що се отнася до санкциите, госпожа Макарти спомена за идеята за 1 милион. Нашите традиции, нашите правни традиции са различни. Знам, че в Обединеното кралство санкциите могат да бъдат много по-високи, отколкото в континентална Европа, така че може би е добре а, да се споразумеем за някаква по-средна величина. Не бива да допускаме фирмите а, да фалират от гледна точка на социал-демократите. Не искаме това да се случи, особено като имаме предвид колко работни места са закрити. Също така можем да обмислим и можем да помислим и въпроса за поименно посочване. Това може да се окаже неразрешено от Конституцията. Не, може, не съм сигурен, че в списъкът на нарушителите, в който влизат най-различни категории, да включим и, бан, и банкери. Според мен трябва да предоставим на държавите членки възможността да вземат това решение. Може би и няма да е, би било удачно да се спомене господин Хикс, определена страна, без да се споменава името, просто да се опише нарушението. Що се отнася до делегираните актове, съгласен съм с господин Лене. В моя доклад ще видя какво ще бъде, каква ще бъде ролята на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Ние без друго сме ги натоварили с много задачи. Да не забравяме, че те сега започват работа с както се казах, те се опитват да се ориентират в новата обстановка. Така че определено можем да им възложим много задачи, но не и всичко от самото начало. По-нататък спорния въпрос за отчетност по страни. Моята група има становище различно от това на съвета и предложението на Обединеното кралство – мисля, че ще трябва да се водят още много преговори и да се опитаме да постигнем споразумение. Следващият оратор. Благодаря, благодаря и за двата доклада. Много се радвам, че и двамата докладчика подчертаха това, че факта, че няма да се, факта, че ние няма да се стремим към споразумение на първо четене на всяка цена. Отчетността по проекти е аспект, по който много страни биха имали ясна позиция. Очевидно парламента също трябва да има своя пределно ясна позиция. По отношение на конкретните въпроси, смятам, че тук в нашата комисия обсъждаме въпроси от политическо естество. И следователно, държавите членки често не осъзнават сериозния политически характер на даден въпрос. Така че ако ние прибързаме с гласуване в пленарна зала и въпросът стане си се политизира и много хора се почувстват изолирани, Очевидно е ясно, че трябва да имаме достатъчно време за измененията и да мислим за второ четене. Съгласен съм с това, че не трябва да възлагаме твърде много задачи на Европейски орган за ценни книжа и пазари от самото начало, но е необходимо да имаме европейско наблюдение, европейски контрол. В крайна сметка, това е посоката, в която трябва да се движим. Защото трябва да хвърлим повече светлина в, върху тези области, които остават малко в сянка. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря, господин председател. По отношение на отчетността. господин Лене се опита да се отдалечи от комисията. Това е проблем. Много често членове на нашата комисия са членове и на други комисии. Според мен планирането не е добро и предполагам, че председателят ще съгласи с мен. Що се отнася с процедурата, съм съгласна с направеното предложение противен случай, независимо от надеждите на датското председателство, не би било сериозно и отговорно да прибързваме. Мисля, че ние трябва да поемем своята отговорност. За тази цел ни трябва време. Ето защо а, приемам а, ваше, вашето предложение. По отношение на делегираните актове, и други комисии, като транспортната комисия, няма да са много доволни от това да се създаде една обща рамка и след това да се предоставят актове за делегация в рамките на общата рамка. Не съм сигурна, че това е в интерес на прозрачността. При всички случаи, по отношение на прозрачността се намесват съображения като правна традиция, така че в крайна сметка те ще бъдат включени като филтър на прозрачността. И ако ние също включим филтри под формата на актове за делегация, прозрачността ще пострада. Нашата работа тук е да приемаме закони, а не да се занимаваме с академични и философски спорове. Съгласна съм, че не трябва да прехвърляме всичко на органа за ценни книжа и пазари. Възможността за поименно посочване и за ограниченията в някои държави – аз съм за традициите и правните традиции. Не съм обаче в толкова голяма степен привърженик на традициите, които пречат на прозрачността и демокрацията. С други думи, смятам, че не бива да се допуска зад колисна работа. Да, разбирам, че някои страни не допускат поименно посочване, но е, по въпроса за санкциите е ясно, няма съмнение, че има сериозни различия между отделните страни. Е, аз лично смятам, че в момент, в който всички граждани смятат, е, че не им се предоставя достатъчно информация, ние трябва да се стремим към повече прозрачност. Мисля, че ние не бива да допускаме създаването на монопол за прех... компютризираното прехвърляне на информация. Съгласна съм, че трябва да има информация, която да е съвместима и която да съществува там като възможност – но нека не налагаме компютризирана система в правен текст. Защото ако се окаже, че системата се окаже дефектна, можем да си представим какви критики ще дойдат от страна на гражданите. Така че аз съм за като цяло и нека да обмислим възможността но да не допускаме какъвто и да било монопол, тъй като монополът до сега никога не се е оказвал полезен. Моята позиция е, че що се отнася до субсидиите за обществени институции, гражданите трябва да бъдат информирани. Аз настоявам за максимална прозрачност. Госпожа Викстрам, благодаря, господин председател. Поисках думата, тъй като темата, която обсъждаме е изключително деликатна за групата АЛДЕ и доста дълго и подробно и обсъждахме и съвсем не, ми, не ни беше лесно, ако трябва да бъда честна. Така че е, позволете ми да обхвана хоризонтално двата доклада. Сигурна съм, че прозрачните правила и доброто управление е от полза не само за третите страни с големи отрасли областта на добивната индустрия, но и за европейските държави членки, защото фирмите знаят, че ще бъдат защитени от нелоялна конкуренция и в крайна сметка ще спечелят от това. За това за мен и за много от моите колеги е от решаващо значение правилата за прозрачност да останат в директивата за счетоводство. Иначе, както много колеги казаха, просто ще, ще създадем едни безсилни правила. Трябва да бъдат включени е, представителите на всички заинтересовани страни. Е, всички индустрии трябва да бъдат включени, включително на добивните индустрии. Що се отнася до докладването, отчитането проект по проект, тук трябва да сме много твърди и за много от неправителствените организации това е от огромно значение. Важно е проект по проект да се отчитат плащанията, а не всички заедно. Е, едно плащане от 100 000 евро е, към местни органи в е, европейска държава членка може би не е твърде голяма сума, но ако е в африканска страна тази сума се равнява на много голям процент от бюджета. Може да се равнява на много голям процент от бюджета на съответната община. И що се отнася до това, че фирмите не разполагат с съответните данни, това не е вярно. Говорим за British Petroleum, Shell и прочие. Това са гигантски международни фирми, които имат огромни армии счетоводители и ако не знаят точно колко пари плащат на правителствата на трети страни, това а, не е аргумент против правилото. Напротив, това е аргумент в полза на правилото, което се опитваме да въведем и а, налага прозрачност. Що се отнася до прага и искането по отношение на малките суми да не е задължително отчитането. Говори се за прак от 15 000 евро, а, което е доста различно от предложението. Може би а, можем да се договорим за 100 000 или нещо такова, що се отнася до фирмите, които трябва да бъдат включени в обхвата. Е, правилата са разумни. Що се отнася до дефиницията обаче на големите дружества, като дружества се съборят над 500 милиона евро, е, това е 10 пъти повече от е, прага за големите, е, за дефиницията на големите дружества в европейските страни. Така че напълно неприемливо и за някои от а, е, а, е, местните а, общини би било много неприятно да се използва една, да се създава възможност за изключение от изискването за отчетност. И въобще искам да разбера от кога започнахме да въвеждаме клаузи, с които да правим европейското законодателство а, приложимо по избор, там където има конфликтни с него а, разпоредби в местното право крайна сметка целта ни е да се борим с корупцията, затова искаме да се публикуват тези данни. И накрая, що се отнася до това как да се отчитат средствата, смятам, че те трябва да бъдат включени в финансовите отчети и на фирмите, за да може информацията, която се предоставя, да бъде наистина достоверна и фирмите да носят отговорност за представената информация. Така че мисля, че тук трябва да сме много амбициозни, особено като си имам предвид, че предстоят преговори с, с съвета. И в крайна сметка, след а, опита ни от миналата седмица в Страсбург а, и а, резултата от съвета по правосъдие и вътрешни работи и, комен... и реакцията на парламента, трябва да настоя да реагираме много твърдо и да не се отказваме и ако трябва, други трилоги, трилози няма да има, докато не се постигне резултат. Благодаря, господин Хепнер, след това господин Цвивк. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Нека първо да се извиня за това, че се появих на средата на обсъждането и след това трябва бързо да напусна залата, но аз съм координатор в Комисията по конституционни въпроси и представлявам групата си там сам. Така че ми е много трудно да присъствам на дебатите в Комисията по правни въпроси днес след обед, но по отношение на директивата за прозрачността, ще направя няколко съвсем кратки коментар, защото не успях да проследя всичко, което сте обсъдили и а, съм сигурен, че много... А, а има и много неща, които колегите казаха, много по-добре, отколкото аз бих могъл да ги кажа. Но все пак, Накратко, много е важно да подходим амбициозно, да сме твърди, защото тук говорим за прозрачността, която сама по себе си е изключително важна, а има и много други важни въпроси. Борбата срещу корупцията, борбата срещу заграбването на земя, борбата а, срещу контрабандата на материали за военни цели, нарушаването на правилата за горското стопанство. По целия свят е, има сенчести сделки, които често водят до ужасяващи последици. Много често печелят много често решенията се вземат от хора в правителства, които реално не са били избрани и които имат за единствена цел да плечкосат малкото, което имат техните граждани. Затова е много важно да е ясно кой плаща данъци, кой не плаща данъци. И по отношение на директивата за прозрачност трябва да сме много твърди и решителни. Трябва да сме настойчиви. И мисля, че можем да настоим и за работата проект по проект. И да има ясен прак. Тук говорим за прак от 100 000 евро. Второто нещо, включил съм го и в едно изменение, е свързано с основни критерии. Те са нетния оборот, производството, обема на производството, разходите и други критерии, които съм изложил в изменението, което предлагам, те трябва да са включени в годишния отчет и да са проверени от счетоводителите и да са надлежно аудитирани. Само така можем да постигнем онова, което обещаваме да постигнем. Трябва да има ясни проверки, за да може гражданите да са сигурни, че е, нещата действително се отчитат коректно, не само поради екологичните съображения, но и поради тях, между други. Така че знаете какви са нашите искания. И смятам, че позицията на докладчика заслужава пълна подкрепа от нашата политическа група. все пак трябва да се види какво се предлага като компромисни изменения и се надявам, че ще стигнем до добра развръзка. Благодаря, господин Цвивка. Благодаря, господин председател. Ще представя позицията на господин Гаргани, който нямаше как да присъства на заседанието и ме помоли да прочита неговото становище. Чета, дами и господа, становището, което обсъждаме днес е важна стъпка към осигуряване на прозрачност и добро управление във всички международни дружества, що се отнася до добивните индустрии. Същевременно обаче имам някои резерви, свързани с дружествата, действащи в трети страни. Пропорционални и ефективни ли ще бъдат мерките? Ще постигнат ли целите, които си поставяме? Така че задавам въпроси и към докладчика господин Лене и към Европейската комисия. Смятам, че трябва да се опитаме да гарантираме някакъв баланс, някакво равновесие между очакванията и постигнатите резултати, а както и по отношение на стимулите за бъдещите инвестиции, за да може дружествата да останат и конкурентно способни и да има отчетност. Смятам, че подходът страна по страна е много по-ефективен като инструмент, отколкото подробното отчитане проект по проект. По този начин ще можем да определим нарушителите и да се борим срещу корупцията. А ако има проектен подход, т.е. подход проект по проект, европейските дружества ще трябва да подават отчетите си годишно и това ще бъде информация по-скоро за данъците, отколкото за плащанията. Мисля, че така ще се нарушат правилата за лоялната конкуренция, което не трябва да се допуска сега в времената на криза, когато основната ни цел би трябвало да е постигане на по-голяма конкуренция на пазара. Затова предлагам прак от 1 милион долара за финансовите отчети е един прак, който е прият навсякъде по света. И накрая по отношение на мотив 34 от преамбюла, където е, се, с комисията споменава, че периодът за преразглеждане на директивата трябва да е 5 години след нейното приемане. За мен този срок трябва да се намали до 3 години. Благодаря. Това е становището на господин Каргани. Госпожа Макарта има думата. Благодаря, господин председател. Поисках думата, тъй като ролята ми е малко по-различна. Аз съм докладчик по другия доклад, но тук искам думата като докладчик от името на групата на социалистите и демократите. Обсъдихме темата подробно и в работната група и с колегите от други комисии. Не искам отново да повтарям казаното от много колеги, защото мисля, че много колеги добре защитиха позицията ни и разясниха защо тя е различна от тази на съвета но мисля, че е добре да представя на, на колегите една статия в, от пресата в Великобритания, в която се казва, че Лорд Браун, бившия генерален изпълнителен директор на British Petroleum, всъщност е заявил пред медиите, че трябва дружествата да подават отчети проект по проект. Е, ако един бивш главен и изпълнителен директор на огромна петролна фирма заявява това, тогава може би има някакво основание. Може би е добре да го поканим тук в парламента, за да поговорим по темата. Има множество изменения. важни са измененията по отношение на приложното поле. не навсякъде се говори само за добивните индустрии, защото за много колеги има и много големи телекомуникационни и строителни фирми, международни фирми, които предлаг... за които са приложими, би трябвало да са приложими същите изисквания. Така че трябва да решим и в комисията, а и в пленарна зала, ако искаме в пленарна зала да се гласува този въпрос, точно как да определим приложното поле. Разбирам защо колегите искат да навлезем в малко повече подробности. Има дела в тази връзка. Ето, например, в Съединените щати се имаше дело, свързано с нигерските субсидии за Шел – Нигерийското събител, а, извинете, правителство е платило 1 милиард долара на Шел, след което е още 1 е, е, милиард долара е отишъл към един бивш министр в Нигер... от Нигерия, който е бил осъден във Франция за пране на пари. Така че виждате а, а, за какви подозрителни сделки става дума и а, отново трябва да се види. Много от местните власти по закон имат право на пари, които идват от централното от а, националното правителство. Също време обаче те не знаят а, колко средства влизат в техния регион по проекти. А, така че, може би точно за това неправителствените организации искат отчитане проект по проект. Защото трябва да се опитаме да се преборим срещу предполагаемата, а, срещу корупцията, която подозираме, че царува тук. Гленкорд, например, говори за добивната индустрия в Конго и за това, че част от добивната дейност не се отчита. После е установено, че всъщност са получили концесия а, и че добивната дейност е извършена чрез конгуанска фирма. Е, селско държавна фирма. И така, е, през концесии се прикрива е, добивна дейност. Представям нещата доста простичко. Те са доста по-сложни, но имаме достатъчно основания да настояваме да се промени позицията на съвета и има много основания а, да не отхвърляме предложения, направени и от самата промишленост. Така че ще ни трябва още малко време, както казах, ние като законодатели сме длъжни да направим всичко възможно за борба срещу корупцията в някои от тези отрасли или в страните, които допускат този тип дейност, разхищавайки природните си богатства, които на практика са единствените им богатства. В Гана бе казано, че само 10 евро на човек са отишли в неговия регион за здравопазване, обучение и питейна вода. А иначе плащанията по големи Иначе да, в да, държавата му се прехвърлят огромни суми. Така че а, имаме а, това задължение. И накрая по XPRL. Може да се намери компромисно. Мисля, че има объркване. Ясно е, че трябва да преминем към електронно отчитане. Обаче, XPRL е просто един вид софтуер, който е на лице. А могат да се разработят много видове софтуер. Обсъдили сме въпроса с телекомите, когато говорихме за стандартите за телекомите. Софтуера непрекъснато се развива, така че да, добре би било да има електронно отчитане, но в но този разширен език за бизнес отчитане обаче е само една форма, възможна форма за отчитане. Няма гаранция, че той след няколко години няма да остаря. И знаем, че индустрията много бързо се развира в, и може да възникнат проблеми с XPRL. Може да се окаже, че има грешки. вече се откриват някои грешки и правят се подобрения. Все пак имаме много работа в тази област и е много важно, както каза председателят, да намерим някакви компромиси, да се опитаме чрез тези компромиси да не влезем в по-формални преговори с съвета, след това да гласуваме в пленарна зала и да видим как ще се развият нещата на там. При всички положения има политически въпроси, които трябва да се разрешат и ние като законодатели сме длъжни да изслушаме позициите на всички страни и ам, да намерим най-доброто решение. Решение, което да е някъде на средата. Благодаря. И аз се включих в списъка на ораторите. Искам да благодаря на всички, които направиха коментари. Все пак, да ви успокоя няколко е, коментара. Първо, ще направим това, по което сме се договорили. Това е, не се съмнявайте. Друго нещо. Няма никой друг, който да е против прозрачността. Няма никой друг, който да е против оповестяването. Също време, обаче тази процедура, честно казано, има своите отрицателни страни, трябва да го кажа пред всички. Тук изглежда, че експериментираме с грешната тема. Счетоводството си е счетоводство. А пък този вид отчитане, което искаме ние, не може да бъде включено в балансовия отчет, трябва да е част от отделен документ, отделен документ свързан с спазването на изискванията. И за това моето предложение – на изискванията за счетоводство да бъдат направени по-малко бюрократични, да се намали е, административната тежест. Фирми като British Petroleum имат всички данни и могат да се справят, могат да предоставят информация. Но тук с това предложение всъщност целта ни е да се намали административната тежест а, е, за малките и средни предприятия. Не може да се използва темата, за да се вземат малките и средни предприятия за заложници. Разговарях с представители на съвета, опитах се да разбера до каква степен са готови да отстъпят и честно казано се оказва, че тяхната позиция е доста твърда. Както госпожа Макарти каза, вече сме на границата на приемливото за тях, даже отвъд. Разбира се, имаме инструменти на договора, можем да направим бързо отчетане, е, можем да имаме много твърда, ясна позиция, да видим и общественото мнение, но в крайна сметка трябва да се постигне някакъв компромис между парламента и съвета. И е ясно, че няма как да постигнем 100% от искането от парламента. Може да не постигнем и 50%. Обикновено на първо отчетене. има обща позиция на съвета, която трябва за да се за която е необходимо гласуване с квалифицирано мнозинство, ако трябва тя да се промени. Така че това е обикновено най-трудното на първо четене. Ако има помирение, много често резултатите са разочароващи. И честно казано, при второто четене не винаги успяваме да постигнем такива добри резултати като при първото. Имайте го предвид. И в крайна сметка а, така ще се развият нещата, че нито малките и средни предприятия, нито който и да било, може да се възползва от тази директива, защото просто тя няма да се приеме. Затова не дейте да вдигате летвата на очаквания твърде, на очакванията твърде високо, ще видим какви са шансовете ни при преговорите. Ще чакаме компромисните изменения, които ще са на лице през юли, ще има време всички да ги обсъдят и след това ще има още един дебат по съдържанието на тези компромисни изменения и ще гласуваме през септември. Сега преминаваме към заседанието при закрити врата тази цел е, ще направим малко прекъсване, за да могат да напуснат колегите.